Текстът е публикуван в интернет. В среда, госпо, госпо, го, дами и господа, ще подпиша законодателни актове. Това са пет законодателни актове по смисъла на съвместната обикновена законодателна процедура. Тези законодателни актове са описани в протокола към днешното заседание. Уважаеми дами и господа, миналия петък празнувахме Международния ден на жената, равенството между мъжете